А сега Първо започваме с както кратките представяне следните доклади. Започваме с доклад на госпожа Урики Луначек, хомофобията и дискриминацията въз основа на сексуалната ориентация и половата идентичност. Докладчик има думата. Благодаря, госпожо председател господин комисар, дами и господа, аз не очаквах да получа толкова много мейл, мейли последните след повече от 40 хиляди. Казваше се не на доклада Луначек. И, и, моя, и на вебсайда ми имаше много-много подобни послания. Такова такава опозиция на доклад за който е посветен на правата на хората, правото да обичат и да живеят свободни, не очакват подобно нещо. Така че щех да започна, искам да започна с всички он, онези, които сте тук и които се противопоставяте на този доклад. Искам да ви питам, дали ваш, искате вашия син, вашата дъщеря, вашия брат, вашата сестра да се страхуват, е, когато ходят с ръка за ръка с любими и любимата си по улицата? Иск, иск, искате ли да се страхуват от коментарите в службата понеделник сутринта за това с кого са били на кино през уикенда? просто защото той или тя се е влюбил в жена или мъж. Аз мисля, че не. Аз... Защо? Защо се страхувате? това е, за това е този доклад. Този доклад има за цел а, лесбийките, геовете, транссексуал, транссексуалните, интерсексуалните да могат да живеят спокойно, без дискриминация, а, достойно, да бъдат уважавани и да бъдат граждани на общия наш Европейски съюз. Не става дума за специални права, както пише в някои от имейловете. Не, колеги. Не става дума за специални права. Не става дума за привилегии. Не. Този доклад не призовава за специални права. Нека някой в тази е, в тази зала ми каже кое право, кое, кое право залегнало в този доклад е допълнително право, право, което е, не е гарантирано на всички. Какво, кое е право, което не е и право на другите уязвими групи, ромите, правото да отидат на училище или правото да не се смятат за душевно болни или правото да не бъдат дискриминирани, да не бъдат допуснати до даден пост, защото е, делят живота си съседи кой си. Не, ние се бориме срещу дискриминацията, срещу ромите, срещу хората с увреждания. Този Европейски парламент многократно поиска от е, комисията да се създадат правила за борба за дискриминация срещу дискриминацията. Затова комисията Либе реши да изисква сега, тъй като е, Агенцията за основни права в свой доклад неодавно показа на основата на 93 000 е, запитвания, че почти 50% от тези хора е, са дискри, дискриминирани или обект на някакви натиски, на ам, физическо насилие. Това е хомофобия, дами и господа. Това не трябва да бъде толерирано в Европа. Много от нас, е, е, лесбийки, гейове, други, сме, сме живяли в страх прекалено дълго. Така че, тук не става дума да казваме на, на държавите членки или да нареждаме на, на, на държавите членки да да ние няма да се намесваме в компетентността на държавите членки. Това е записано в а, е, член 5. Но трябва да се действа. Този доклад има, има за цел да представи на комисията, на тази, на следващата, на в момент на предизборна кампания, че ние трябва да, да, да, да се бориме, за да осигуриме защита на хората които са, об, са обекта на насилие. Че когато те се обърнат към полицията, полицията трябва да разбере за какво става дума. И и в, учи, в, в, в училищата да бъдат прилагани най-добрите практики, да бъдат обменени най-добрите практики за защита на тези хора, които продължават да бъдат обект, обект на дискриминация. Благодаря, госпожо Луначе. Както може да си представите, има много желаещи да се изкажат. Така че давам думата първо на госпожа Забрана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 изменение едно, което е альтернативна резолюция. Това е което моите избиратели искат. Аз съм за доктрина, за доктрината за фундаментални права в Европейския съюз. Аз ще подкрепя комисията, парламента и държавите членки да работят в е, името на опазването на фундаменталните права на всички европейски граждани. Аз ще подкрепя прилагането на фундаменталните права и баланса между правата, възможностите и другите основни права. Господин Кашман. Госпожо председател, тук не говорим за даване на гербите, лесбийките, транссексуалните лица повече права, отколкото от на другите. Тук говорим за равенство. Може да не харесвате лицата ЛГБТ. Това е ваше решение. Но едно общество се оценява по това как то се отнася към неговите малцинства. И в това отношение държавите членки на Европейския съюз изостават. Отно... Дискусията, свързана с този доклад, показва, че трябва да предприемем мерки срещу дискриминацията. Доказателствата, с които разполагаме, действително са ужасяващи в началото на 21 век. Защо лицата ЛГБТ да не получат еднакви права? Не преференции, но еднакви права. Госпожо председател, в заключение ще кажа само следното. Моите Избирате и очаквате от мен да бъда принципен и да проявя смелост. Ето защо ще гласувам за доклада на госпожа Луначек. Защото като общество ние сме равнопоставени и цивилизовани или не сме. Затова призовавам Европейския парламент да не отхвърля това, за което поколения наред се борили и продължава да се борят. Благодаря ви. Госпожа Билбао. Благодаря, госпожо председател. И аз ще подкрепа този доклад за заздравяване и консолидиране на основните права. Повече от половината ЛГБТ в Европа са били обект на нападки и само една от десет от 10 жертви се е оплакала на полицията. Разнообразието и е, различните е, виждания трябва да бъдат обект на защита, особено сега, когато консервативните е, сили искат е, да е, затварят очите си пред съществуването на тази категория хора. Така че аз мисля, че ние трябва да защитиме е, свободите, които в момента са застрашени. Става дума за свободата на всеки отделен индивид. Благодаря, госпожа Изабел Бек. Сеньор президенте, комисарио, малеро que Благодаря, госпожо председател. Господин комисар, хубаво е, че този доклад се обсъжда сега тук в пленарна зала. Не бива да има дискриминация на сексуална основа, на основа на сексуалната ориентация. Трябва да защитим тези хора. Надявам се Португалия и други държави да помислят по този въпрос, защото в някои държави тези права не са Гарантиране. Не може да гласуваме, когато става дума за права. Колега Луначек, вашия доклад е чудесен. Поздравление. Благодаря. Госпожа Морфай има процедурен въпрос. Може ли да обясните? Естествено, синя карта? Каква е вашата политик, политика за сините карти или а, е, каква е процедурата? Аз е, исках да задам въпроса синя карта. Вие ме видяхте и ме игнорирахте. Защо? Ще обясна, казва председателката. Аз казах, че ще взема, че ще включа всички колеги, които искат да се изкажат, но няма да допусна сини карти, допълнителни въпроси, просто защото искам да имаме една добра, нормална дискусия. Няма в този доклад да се задават въпроси с синя карта. А сега, моля господин Кели да се изкаже. Ние Шон благодаря ви, госпожо председател. Не за първи път обсъждаме тази тема в Европейски парламент, най-вероятно не и за последен. Много често в четвъртък след обед обсъждаме положението в трети страни и в частност отношението към тази тема в Африка и в Русия. И с пълно право. Трябва обаче да сме много бдителни и да гарантираме равенство на всички. Тук, в Европейския парламент, както каза и Майкъл Кашман. Трябва да уважаваме тези хора. Аз съм голям любител на спорта и се радвам, че все повече футболисти и други професионални спортисти ясно заявяват своята сексуална ориентация и своята позиция по въпроса. Трябва да зачитаме тяхната позиция и постепенно да дадем равенство на всички. Благодаря ви. Госпожа Корния Енст. Благодаря, Ulrike, благодаря за твоя много смел доклад. Той идва точно на време и доказва че човешките права не са специални права. Човешките права регулират нашия живот. Е, всички хора са еднакви. И мисля, че ако този парламент иска да даде истински принос за цивилизоването на Европа, то именно в тази област. Ще подкрепя доклада, защото става дума тук за дискриминация на хора, които живеят различно от останалите, като двойка мъже, двойка жени или по друг начин. Дискриминацията на тази основа трябва да престане не бива да се подстрекава омраза срещу тези хора. Подкрепям равнопоставеността и то в ежедневието, защото живота е живот за всички. Нека всички живеят така, както желаят, както смятат за нормално. Този доклад осветлява човешкото достоинство и го поставя в центъра за това благодаря за този доклад. Ще работим, ще се борим и по-нататък за него. Господин Морганти. Presidente, in quest'Aula credo che nessuno sia a favore di una qualsiasi forma di discriminazione. E questo... Госпожо председател, мисля, че в този парламент никой не се противопоставя, никой, извинете, не подкрепя дискриминацията. Това върши и за положителната дискриминация, която си остава дискриминация и която също е неприемлива. Ето защо не разбирам защо трябва да се позволяват, да се дават специфични права на хомосексуалните лица. Трябва да има равни права, да, но не бива да има преференции. А в този доклад се изискват предложения с приоритетен характер от страна на Европейската комисия, за да се гарантира взаимното признаване на лица от един и същи пол. Бракът обаче е възможен само между лица от различни полове, за да се гарантира възпроизводството. Ето защо призовавам колегите да гласуват за альтернативната резолюция, която гарантира правата на всички, а не само на лобито на хомосексуалните, което е много силно тук. Господин Мецула. В моя доклад има пос... този доклад има послание към обществото, че дискриминацията сред... спрямо ЛГБТ е нещо, което не можем да толерираме. Ние работихме заедно с колегата Луначек, проведахме много дискусии, за да изработим един балансиран доклад, кой който да зачита принципите на субсидиарност и който в никакъв случай не се намесва в компетентността на държавите членки да приемат законодателство. В, в този доклад не се предлага създаването на нови закони. Държ, държавите членки не са длъжни да създават ново законодателство за семейството. Просто трябва да не се дискриминират човешки същества. Това в никакъв случай няма да промени начина ни на живот, но ще доведе до равенство за всички. Доклад след доклад ние а, насърчаваме мерките срещу дискриминацията, така че бихме искали комисията да създаде пътна карта за борба срещу тези дискриминации. Аз призовавам всички да гласуват за този доклад. Госпожа Борселино, имате думата. Колега Борселино. Okay. Няма я. Тогава колегата Томсън. Томсън, колежката Томсън. Благодаря. Нашето европейско сътрудничество се основава на демокрацията, на равнопоставеността. Но въпреки това, според едно изследване се оказва, че хомосексуалните хора биват дискриминирани. И то дискриминиране на работното място и не само на работното място. Една четвърта от тях са били физически нападани. Е, комисията трябва да се противопостави срещу тази форма на дискриминация. Ние от Европейския парламент 10 пъти сме се изказвали за това, че трябва да се предприемат определени мерки. Имаме нужда от план за действие, от нови мерки, така че държавите членки да спазват законодателството в тази област. Надявам се парламентът утре да гласува от перспективата на общите ценности, зад които заставаме. Благодаря, госпожа Осмобай. Благодаря, госпожо председател. В днешното разискване няколко човека взеха думата и обясниха, че Европейският съюз е пространство на свобода, равенство и борба срещу дискриминацията. Такива са нашите идеи, такива са нашите ценности. Може би всички ги споделят. Ако обаче погледнем какво се случва на практика, става ясно, че действителността е точно обратната – за много граждани на Европейския съюз. Не е вярно, че няма дискриминация в Европейския съюз. Не е вярно, че Европейския съюз ни показал правилният път за борба срещу дискриминацията. Да вземем за пример жените, които работят в мултонационалните компании и да сравнете с някой работещ в, държа... в родината на госпожа Луначек – или същият работник извършва същата работа в Германия. В Германия работник, извършва същата работа, като в моята родина ще получава 5 или 10 пъти повече. Това е дискриминация, срещу която трябва да се борим в Европейски съюз. Господин Пол Мърфи. Благодаря, господин председател. Аз също бях залят с имейли по отношение на този доклад, защото всъщност този доклад е, засяга въпросите за хомофобията, но иронично е, е в Ирландия се накърняват правата за свободата на изразяване. Даже нещо повече. 85 000 евро са платени като обещетение за хора, които са обвинени в хомофобия. Има цензуриране на дебати и, и се предполага, че ще има референдум по тези въпроси. Ние а, е, трябва е, да. Ние сме накарани да мълчим. Както казаха колегите, всички трябва да сме равнопоставени. И Тогава е, няма да имаме проблема с хомофобията, защото когато се говори за гей сватби, това е хомофобия. Тези хора не трябва да да са част от нашия живот. Господин Пашка. Дякую за слово, важна пани председателица. Благодаря, госпожо председател. Господин комисар, нашето общество нашето общество почива на на справедливост, защита, защита на човешките права и е, равенство. В е, моята, в моята страна об, обаче всички се зачитат, но, но, но, но, но, но всички искат е, да живеят в демокрация. Затова, госпожо Луначек, мисля, че нашата, страна, нашата страна въобще не е, е засегната от вашия доклад, така че и той не се отнася за моята страна, където всички тези принципи се зачитат. Да, наравно да се залажи. Госпожо председател, като християн-демократ, аз разбира се защитавам правото на достоинство на всеки гражданин. Затова не можем да толерираме хомофобията. Но когато чувам колегите от Испания да протестират срещу резултатите от референдума в Харватия по отношение на брак между еднополови лица, при положение, че две трети от гражданите ясно заявиха своята позиция. Аз наистина се питам каква е целта ни да отговорим на очакванията на гражданите или да започваме предизборни кампании, защото не че с Европейския парламент ще променим конституционното определение на брака в Харватия. То не заплашва правата на никого. И накрая Бих искал да ви припомня, че дори и папа Франциск подкрепи нашето определение на брака, както и някои гей списания го определиха за личност на годината. Така че не смятам, че трябва да обсъждаме тази тема изобщо в парламента. drage kolegice i kolege ovih dana građani su nas zasipali mailovima protiv ovog izvješća pogrešnom argumentacijom е, аз също получих много имейли. Основният тон беше, че да, е, хората ЛГБТ и имат нужда от опазване на техните права. Не става дума за специални права, става дума за опазването на техните човешки права. 25% от тях са били жертви на физически нападения и само 10% от тях са се обърнали към полицията. Това е ужасно. Това показва качеството на живот, защото този живот засяга училище, работа, образование. Имаме нужда именно от образование, от кампании. В моята страна, Харватия, хората застават за тези права. Въпреки това, уважаеми колеги, имаме какво още да свършим. Аз ще подкрепя този доклад защото той отговаря на европейските ценности. Благодаря, казва председателката. Сега комисар Андор има думата. Президент. Госпожо председател, дами и господа, бих искал да благодаря на докладчика госпожа Луначек за обстойния доклад. Хом, хомофобията е е несъвместима с принципите и ценностите на Европейския съюз. Комисията отчита проблемите, с които се сблъскват ЛГБТ лицата, насилието, дискриминацията и натиска упражняван с тях. Също времено обаче държавите членки имат компетентност в тази област най-добрите дейности на европейско равнище са следните. Комисията смята, че трябва да имат целенасочени дейности, свързани с правна защита на лицата, които са е, уязвими. И по, и по, и по тази начин е, това ще помогне много повече на ЛГБТ лицата, отколкото създаването на работна на пътна карта. Е, също, същевременно правата на тази категория хора са включени в директивата за е, труда и а, другите директиви, свързани с трудовите условия. По този начин е, действаме. Комисията също така смята, че защ, защ, защитата трябва да се разшири, да разшири обхвата по силата и смисъла на член 19, на работното място, достъпа до социални услуги, образование е, здравеопазване и така нататък. Като част от е, активна полити... политика за равноправието, през последните години е, комисията насърчава държавите членки да предприемат мерки, като им предостави финансова помощ за прилагането на тези мерки. Същевременно комисията подкрепя неправителствените организации, чието е, чиято дейност е защита е, правата на ЛГБТ. Много често е, подобни и подобни явления идват от заклеймяване, от неразбиране, от за това комисията счита, че добрите практики трябва да бъдат включени в целият портфел, свърз, свързани с е, основните права. Комисията също така подкрепя диалога за депатогенизиране на е, транссексуалните лица от списъка на е, заболявания, такива каквито съществуват в някои страни. Ще се, комисията ще продължи да се бори срещу хомофобията в Европейския съюз в рамките на своята компетентност. Така че благодаря госпожо председател, госпожа, благодаря на е, депутатите за това, че ни подкрепят в постоянната борба за насърчаване на справедливостта и равноправието. Благодаря, господин комисар. Приключихме дебата по доклада Луначек, който ще бъде гласуван утре в 11.30. Следващият доклад доклада на господин Рошфор относно нелоялните търговски практики. Давам думата на докладчик.